I... Добър ден, дами и господа. Моля, заемете местата си. I open the meeting. So, uh,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 си използваме и ще го отложим за 29 ноември. И сега с тази промяна може ли да приеме дневния ред за днес? Господин Бустинаро, добре. Благодаря. Имаме дневния ред за днес и утре. Одобрение на протокола на заседанието от 8 септември 11 октомври Протоколите на заседанието може да намерите онлайн. Предлагам, ако няма възражения в това заседание, те да бъдат одобрени. И преминаваме към съобщенията на председателя. Имам едно е, съобщение сега. Мисля, че ще бъде интересно на колегите защото се отнася за конференции в Кието. Ние имаме представители на нашата комисия, двама представители, госпожа Весфал и господин Олбрихт. Ще се радвам да им дам думата за кратка за кратко представяне на конференцията. Искам да помоля господин Обрих, който има други ангажименти. Имате думата, господин Албрих. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ще дам общата представа, а колегата ще добави детайлите. Всъщност, Заседанието Хабитат 3 се организира един път на 20 години, така че именно за това това е едно много изключи... това е едно изключително заседание и цялата атмосфера и целите се променят и това, което сега е много интересно е, че то се основава на устойчивите е, цели на ООН. Това е първият елемент, който е много важен. Това е цел 11 и около тази устойчива цел ам, програмата Хабитат на ООН разработва програмата за урбанизация в целия свят и програмата, те наречената Urban Agenda в Кито. Идеята беше да се, преве, да се въведе тази програма и това е усилие, по което се работи, това усилие, което се прави през последните няколко години, да се убеди ООН, че е изключително, абсолютно необходимо да се въведат понятия като граждански, гра, като градски е, е, пространства на гражданите, защото е, местните структури се управляват от структури на ОНЕ, неправителствени организации. Именно за това говорим за местните демокрации, които са много повече от неправителствени организации. В продължение на месеци се правят усилия от страна на всички на различни сдружения на местни органи на управление, които се създават също така и от европейски мрежи да убедят, че ние трябва да разработваме те градски въпроси, градостройствени въпроси, например интелигентни градове и така нататък. От друга страна трябва да обсъждаме проблеми, свързани с управлението в градските области. Защото без да говорим за управление, ще бъде много трудно да постигнем тези цели. И това, което ние установихме в Кидо, бяха всъщност две равнища на дебати. Единия се занимаваше с новите предизвикателства, транспорта, интелигентните градове, енергията и в победните части на градовете се говореше за правата на градовете, правата на гражданите, и това беше едното равнище. Какво да се прави с градските а, зони. А на, второто, на второ място се говореше за а, управлението. Например, хора, които не са от а, аф, колегите от Африка, говорят за необходимостта от децентрализация те нямат изобщо децентрализация и за тях решаването на градските проблеми означаваше първо въвеждане на децентрализация, за да може да се даде повече право на управление на местните демократи демокрации. Европейците, които бяха много добре представени в Кито, говореха на малко по-различно равнище. Ние говорихме за опасността от рецентрализация, а те а, говореха за необходимостта от децентрализация. И това беше общото, което имахме в дебата по градските въпроси. И последна бележка, може би беше много добре, че е, ние бяхме в една делегация на Европейския съюз, а не на Европейския парламент или на Европейската комисия. Между време, но по време на изложението на е, и, имаше всъщност едно изложение на Европейската комисия, не на Европейския съюз и ние предложихме на колегите следващия път да бъде изложение не на комисията, а на Европейския съюз, тъй като ние сме от парламента. И мисля, че този подход, подхода всички ние да бъдем представители на Европейския съюз, беше добра стъпка. И за да обобщя моята част на реакцията, Европа беше представена. Тя представи една много добра основа за този дебат и също така посочихме, че сме направили вече много в Европа по, то, по тези въпроси, но трябва да избегнем едно нещо. По време на тези заседания не може да казваме, че те трябва да ни следват. Само да го кажем и всичко свършва. Ние можем да говорим, ние ще работим с вас, да споделим опита си в момента, в който кажем следвайте ни, те се дръпват и казват, Европа се опитва да ни реколонизира. Много често, много добри хора, много професионални е, юристи идват от е, Африка. Благодаря, госпожа Вестфа, Ще продължите ли? Скъпи Ян. Няма кой знае какво да добавя на това, което вече каза. А, ние всички активно се борихме с, с тези проблеми. Аз имах ролята на наблюдател в случая, но за мен беше много интересно, че в края на конференцията в Кито не излязоха с резолюция, при която държавите да отчетат важността на своите градове, да им направят промоция, така да се каже. И това се прилага, това се прави един път на 20 години но една мисъл за бъдещето трябва да бъде, че ние не сме представители само като европейци. А, след 20 години три четвърти от хората ще живеят в градове не само малки градчета или средни градове, а и също в мега градове. И може би това, тази проява хабитат да не се провежда един път на 20 години, а по-често, защото ако нищо не се случи, че ако нищо не стане, просто ние само сме си говорили предвид събитията до 2015 година, до 2050 година, извинете, гражданите, хората ще живеят в градове с различен размер. Един от основните проблеми е политиката, свързана с климата. Съжалявам, обаче днес, когато се събудим, а, в фактически а, ни удря а, шамар. А, тази сутрин, когато се събудихме, всъщност получихме един шамар от телевизора. Господин Трамп а, е избран за президент, той не смята, че трябва да се да преследваме а, а, климатичните си цели, а това беше страшно важно в Кито. А политиката екополитиката е много важна. Ян каза, че Европейски парламент би следвал да бъде представен не по-малко, отколкото комисията, а изложението в началото на форума би трябвало да бъде от всички нас е, сплотени, а не разделени по плана за градовете, който трябва да изпълним, за да можем да сме сигурни, че това, което правим, е добре проверено и изпитано и може да се приложи предложения модел. Това беше предложението ни и към комисията да използва модела на партньорство. Имаше а, голяма степен на съгласие по този въпрос и по това, че ние какво а, правим, а, ние действаме правилно. Също така имаше съгласие по това, което не правим както трябва. Можем да правим неща, които да показваме на другите хора, но те трябва да преценят дали да ги приемат или не в собствените си градове господин Обрехт. Просто само неформални факти. Е, заседанието завърши с приемането на нова програма за градските райони на ООН. Е, текстът е нов и от него се вижда, че Европейския план за градските райони а, трябва да бъде прият. Тоест, това е един инструмент за новата програма. Именно за това има взаимна допълняемост, взаимодопълняемост в глобален мащаб. Така че това е един елемент. И втори елемент е, че ще бъде интересно за колегите, че Европейската комисия на последния ден те представиха ангажиментите за постигането на глобалните цели и комисаря Крецо представи ангажиментите поети от Европейската комисия в глобален мащаб, но тя а, тя каза, че това трябва да се прокара през ОНЕ, хармониране на дефиницията на градовете. Това е ангажимента поет от Европейската комисия. Ясна дефиниция на градовете. И, също така насърчаване на сътрудничество между градовете в сферата на устойчиво развитие. И това трябва да се има предвид като основа в, за сътрудничеството с, с комисията. Това бяха поетите ангажименти от страна на комисията по отношение на глобалните градски въпроси. Благодаря. Поздравление на нашите представители в Кито. Аз Наистина много се радвам, че е, там присъстваха двама наши членове и че комисията беше отлично представена по време на конференцията. Много ви благодаря за информацията. Ще продължим да следваме процеса по е, глобални и европейски е, проблеми. Имате ли идеи? предложение. Тогава преминаваме към гласуването. Тъй като предложихме да отложим единия от е, едното от гласуването. Сега господин Чико, Европейския фонд за солидарност, оценка. Всяка година комисията публикува доклад за приложението на фондовете в 2015 година публикува доклад в 2014 година. Нашата комисия използ... реши да използва тази възможност, за да изготви доклад по своя инициатива, в който а, се оценява тази а, е, е инициатива. Комисията след това издаде, е, излез, изготви доклад за 2015 година, отчитайки доклада на 2015 година. Резултатите от този доклад са отразени в компромисните изменения. Две комисии изготвих компромисни изменения съвместно с докладчиците в Сянка, господин Чико Искате ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че ние доста добре се справихме. Опитахме се да постигнем баланс с, ангажираност. Това е така доста деликатно. Опитваме се да намалим, да стесним графика а, поради големите драми, които се развиват в нашите райони и хората страдат. Но искам да благодаря на докладчиците в Сянка които доведоха това до победен край. Благодаря, благодаря. Може да почнем сега направо да гласуваме. Започваме с компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към компромисни изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. компромис изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51, първа част, кой е за, против, въздържали се. Моля да ми извините, казва председателката, 51, първа част Нека да повторим. 51 първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората Направо отиваме на компромисно изменение 9. Председателката се извинява за против, въздържали се, приема се. И сега изменение 57 за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 въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98, правилно ли? Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100, устно изменение Имате ли възражение по устното изменение? Гласуваме 100 с устното изменение, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108, за, против, въздържали се, отхвърля се. 109, за, против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 Извинявайте, тези изменения са подкрепени от докладчика, но нека да проверим, защото не мога да видя резултата. Гласуваме изменение 3. Електронно гласуване, да проверим гласуването на изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. един с един глас повече. Изменение 4 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към предложенията на комисията по бюджета. Предложение C. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Д. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Е. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Ф. За? Против? Въздържали се? Приема се. Едно. За? Против? Въздържали се? Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Предложение 4. Електронно гласуване. Проверяваме 4. Край на гласуването. И наистина се отхвърля 5. За. против, въздържали се, отхвърля се. 6 предложение на комисията по бюджетен контрол. Едно. Направо преминаваме на Д. Комисията по бюджетен контрол отхвърля се Е за против въздържали се, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 Две части, втората част гласуваме кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целия текст по именно. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. И доклада е прият. Поздравление с господин Чико. Благодаря ви за гласуването. Okay, we can continue now with uh, the other points in our agenda. Така, колеги, можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Е, размяна на мнение с господин Енрико Роси, заместник е, председател, и господин Николас Брукс, директор политика сближаване на конференцията на периферните морски региони в Европа. Тази конференция, тази организация е създадена през 1973 година като мозъчен тръст и лобистка организация в интерес на периферните морски региони, представяща около 160 такива от 28 държави, както членуващи, така и не членуващи в Европейския съюз. Шест комисии работят в рамките на конференцията по територии всяка от тях има своята организационна структура и развива проекти за сътрудничество между членовете си в рамките на региона от взаимен интерес. Днес ще разменим мнения за дейността на конференцията с господата, които представих. Ще дам думата на всеки от тях за кратко експозе от по около 10 минути. след което ще имаме възможност да обсъдим с участието на колегите членове на комисията е, за регионално развитие. Господин Роси, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, членове на Комисията по регионалното развитие на Европейския парламент, благодаря ви за поканата от името на конференцията е, на периферните морски райони. Бих искал да ви запозная с нашата организация, представяща около 150 региона. Ние сме убедени привърженици на кохезионната политика и бихме желали да постигнем нейния практически успех, нейното непрекъснато актуализиране възоснова на, на трите принципа субсидиарност, териториалност и социално-економическа интеграция. Миналата седмица на своята Генерална асамблея нашата конференция прие документ за периода след 2020 година, посветен очевидно на кохезионната политика. Историята на тази политика е, съвпада до някъде с историята на единия пазар. Целта е всички държави членки да могат да се възползват от предимствата на единия пазар, да бъдат преоделени диспропорциите, несъответствието между частите на Европейския съюз по развитие. От самото си начало, за да заработи на пълни обороти, единият пазар се нуждае от кохезия, от една политика на възстановяване на, на равновесието, на пропорциите, между различните части на Съюза. И днес актуалността на тази политика не отслабва, предвид последните социално-економически сътресения, засегнали най-слабо развитите части от Съюза. Още повече, кохезионната политика е единствената публично-правна политика, която мобилизира капиталовложения за всички части на Съюза. По данни на комисията за сегашния програмен е, е, период, е, изразходваните средства от 2013 до 2017 година биха имали огромен мултипликационен ефект всяко изразходено евро от кохезионната политика би могло да има 30-кратен мултипликационен ефект. Следва да си даваме сметка, че регионите на Съюза полагат всячески усилия за постигането на целите на структурните фондове. В тази връзка бих искал да ви припомня, че региона от който съм, а и, а и други подобни, изпреварвайки намесата на, на, на Съюза, създадоха списъци на, на институции, и публично-правни, и частно-правни, за участие в освояването на средствата, заделени от Европейския съюз. Ние имаме и някои резерви по предложенията, които прави комисията за преразглеждане на финансовото обезпечаване е, за периода 14-20 година. Вероятно трябва да се запитаме дали е необходимо да се огледат самите цели – да се преформулират приоритетите, да насочи вниманието си към най-неотложното, в това число в областта на миграционната политика. А имаме и други неотложни задачи. И в край на краищата дали 1% от брутния вътрешен продукт на Съюза, какъвто е неговият бюджет, ще стигнат за всичко това. Аз така на, на, нахвърлям някои провокативни мисли. Е, би трябвало всички да обърнем внимание на тях, е, за да не пропусне възможностите за напредък на Съюза. Европейският проект без съмнение буксува и се нуждае от повече ресурси. Нашето послание е пределно ясно. Кохезионната политика е, не би следвало да бъде дойна крава, но от друга страна, ние, потенциалните бенефициери на тази политика, би следвало да имаме думата – да имаме възможност да, да, да променяме някои политически решения с оглед на местната специфика. Днес повече от когато и да било до сега. Кохезионната политика следва да е обвързана тясно с всички области на европейската политика. Например, не е нужно е, да се говори за някакво съперничество или конкуренция между инвестиционните намерения по плана Юнкер от една страна и кохезионната политика от друга. Е, някои биха желали да се отърват от кохезионната политика въобще в интерес на е, въвеждането на финансови инструменти, които биха се насочили към онези, които всъщност най-малко се нуждаят от допълнително финансиране. Планът Юнкер се основава на принципа на пазарната намеса. Но структурните фондове пък, въз основа на един непазарен принцип, са отрешаващо значение за постигането на някои чисто политически цели. Ние не сме против плана Юнкер, разбира се, както казах, но не можем да разчитаме единствено на този инвестиционен подход. И както казах, регионите следва да, да бъдат въвлечени по-активно е, в е, вземането на, на тези решения, при изработването на планове е, за финансиране и възмезно и безвъзмезно. Трябва да ни се даде възможност на нас да правим предложения, така че по максимално ползотворен начин да се освояват финансовите средства. Ние бихме искали да предложим нещо, което според нас е решаващо за бъдещето. Трябва да въведем предварителни условия за отпускането на средствата, така че те да бъдат изразходвани по-селективно за проекти, които имат общоевропейски приноси и измерения, а не обслужват чисто национални, ако щете регионални интереси. Трябва да имаме гледище за цялата Европа. Да сложим край на разпокъсаното, несистемно изразходване на средства. Отново, в, в, в моя регион ние се стараем направим така, че планът за регионално развитие със съответно ресурсно обезпечаване да съответства на петте цели по Европа 2020. За изменението на климата, за образованието, за борбата с бедността и прочи. Нашият регионален план за развитие е всъщност умален, в, в умален вид стратегия 2020. И смятам, възможно е да укрепим тази връзка между структурните фондове и стратегията 2020. Така че всичко, като вършим, да се съобразява с а, спецификата на регионите и с общоевропейските цели. Така ще, ще се справим с разпиляването на усилията и средствата. И аз съвсем спокойно, без каквито да било опасения, ще заявя тук, че съм против макроекономическите задължителни условия. Можем да говорим в този смисъл особено за Испания и Португалия. Комисията има, разбира се, своето право на преценка, но регионите не би трябвало да бъдат обвързвани, фактически да бъдат санкционирани по силата на пакта за стабилност и растеж по пакта за стабилност най-вече. Регионите не са виновни. Още повече, че санкциите, прилагани безогледно, биха могли да окажат изключително отрицателно въздействие. И още повече, ако на Европейският съюз за пореден път се гледа като на една бюрократичен валет, на една бюрократична машина, не би да се очудваме, че общественото мнение за него няма да бъде ласкаво. И е достатъчно да се огледа Европа, за да се види, че много от изразходваните от европейския бюджет, от европейските фондове средства са отишли в правилната посока за създаване на местно благосъстояние, на работни места – Трябва да можем да убедим хората е, в ползата от Европейския съюз. Да намалим бюрократизацията, без да се отказваме от контрола, без да се отказваме от оценката на резултатите от провежданата политика. В заключение, посланието, което следва да формулираме в подкрепа на кохезионната политика до 2020 година, следва да се опира отново на идеята за намаляването на несъответствието между отделните региони и на ролята и за общото благосостояние на Съюза. Благодаря. Благодаря. Господин Брукс, имате думата за вашето експозе. Благодаря. Госпожо председател, позволете ми отново да се представя. Николас Брукс, директор политика регионално развитие на конференцията. Аз бих искал днес да ви представя резултатите от няколко проучвания, които проведохме между нашите членове. Първото, на което бих отделил повече време, е свързано с териториалното измерение на, на финансовите инструменти в рамките на кохезионната политика. Е, след това е, ще отделя няколко минути на основните резултати от едно друго изследване, проведено от нас миналата година и посветено на ролята на регионалните партньорства е, за изпълнението на кохезионната политика. Пред залата, прочим, има екземпляри от тези иллюстрации, които ще ви представя. През последните няколко години ние в конференцията се постарахме да, да изградим един корпус от неопроверживи сведения за оценка на кохезионната политика и разбира се, Ползването на финансови инструменти е един от значимите аспекти. Огледахме отчетите, докладите, които са правени. От Комисията за регионално развитие на Европейския парламент също има няколко но никой от тези доклади не насочаше вниманието тясно към въпросите, които засягаха нас. Първият от които е за териториалното измерение. Има ли такова? Териториално измерение на финансовите инструменти. И на второ място, дали финансовите инструменти са най-подходящият инструмент за постигането на целите на кохезионната политика. И по-рано тази година ние е, започнахме едно такова изследване измежду нашите членове. 36 е, са те общо е, изследвахме 15 различни страни фактически. Е, виждате е, от картата кои са се включили. Е, извадката е доста представителна по, по развитие, по, по типология, пери, периферни, островни, слабо населени райони. И категоричната констатация се свежда до четири неща. Първо, що се отнася до допусканията, които прави Европейската комисия за ефикасността на финансовите инструменти. В началото на текущия програмен период, знаете, Европейската комисия пропагандира финансовите инструменти като гарант на растежа и заетостта чрез финансовите инструменти, твърдеше е, Европейската комисия, ще се насърчи участието на частния сектор в кохезионната политика и ние пожелахме да проверим дали това наистина е така. И първият извод, който правим е положителен. Да, прогнозите на Европейската комисия се потвърждават, финансовите инструменти наистина способстват за заетост и растеж. И тук, например, на картата се вижда да има някои данни, подкрепа на малки и средни предприятия, брой отпуснати кредити, гаранции и прочее. Да, значи е, финансовите инструменти са изиграли ролята си на лост. Е, може сами да се запознаете тук с приведените примери, трудно се чете от екрана. Е, първият е много интересен в Лангедок Русион, Франция. 5,8 пъти се оказва мултипликационния ефект на отпуснатите по линия на финансовите инструменти средства. Освен това, револвиращият характер на финансовите инструменти се оказва особено полезен, особено в е, условията на криза. Обаче, и това е второто ми послание, категорично потвърдено от нашето изследване, е, че ние, ние за това се интересувахме от мнението на нашите региони, е, че финансовите е, инструменти не биха могли да подминят изцяло безвъзмезното финансиране в рамките на кохезионната политика. Защо? Защото, оказва се, от изследването финансовите инструменти не могат целесъобразно да подкрепят проекти по всички 11 тематични цели на политиката. И ако погледнете схемата долу вдясно, е, виждате е, броя на финансови инструменти от 23-те региона, които са ги ползвали и виждате тяхната ефикасност по различни тематични цели. Първа, трета и четвърта, да, конкурентност на МСП, научно-изследователска и развойна дейност, нисковъглеродна економика. Това са тези три цели, но по другите не виждаме особен ефект. На второ място, пак по мнение на нашите региони, ако искаме да финансираме е, рискови, новаторски проекти, обикновено безвъзмезното финансиране е по-ефикасен начин. Финансовите проекти са най-ефикасни, за подкрепа на проекти, които са вече много близо до комерциализацията. Както току-що посочи господин Роси, прочим. Още нещо, което научихме от проучването е, че финансовите инструменти е, обикновенно се, не, не са така популярни е, в по-слабо развитите, островните, слабо населените региони. А са най-ефикасни там, където пазарът е зрял и конкурентен. Е, и, има три региона с твърде малки оперативни програми, в Холандия, например, в които е взето съзнателното решение за отказ от финансови инструменти, тъй като са прекалено сложни. И още нещо. Представата за конкуренция, за съперничество някакво между финансовите инструменти по кохезионната политика и, и кредитното финансиране, което вече е на лице на национално равнище. Фактически какъв е смисълът, приносът на финансовите инструменти в кохезионната политика. И значи третото послание, което ви нося днес, е, че финансовите инструменти дават резултат, но в край на краищата резултатът, успехът зависи от спецификата на региона и на държавата членка, в която се намира този регион. Това е много важно да се знае. И четвъртото последно послание или полука се свързва с чисто и просто формалната комплицираност на финансовите инструменти. Е, доколкото разбираме, по повод на средносрочния преглед ще се направи някакъв опит за упростяване, но, но все още не знаем колко успешен. За сега, по мнението на запитаните региони, е, големият проблем е за противоречието между национално и европейско законодателство, объркването относно, е, например, насоките за държавни помощи в, в Пиделуар, в района на Баските, например, в Испания, се прилагат финансови инструменти по време на предходния програмен период. Сега са се отказали по тези причини. Някои региони също посочват, че критериите за допустимост на определени проекти за финансиране с финансови инструменти са твърде тесни, твърде стеснителни. И най-сетне ясно пролича от изследването, че административният капацитет, експертният потенциал варират в много широки граници между регионите. И се оказва, че регионите, които са ползвали финансови инструменти по време на предходния програмен период, обикновено ги използват и сега, тъй като са натрупали значителен опит. И така, в заключение си позволявам няколко препоръки, които, които се подкрепят категорично от изследването. Както председателят ни господин Росе вече е, подсказа, за бъдеще финансирането трябва да бъде съчетано между безвъзмезно финансиране и финансови инструменти. Очевидно има, <clears throat> има обекти, които са по-подходящи за едното, съответно за другото. И в тази връзка растящото приложение на финансовите инструменти не би следвало да бъде самоцел. Това е погрешно, според нас. И последно, повече гъвкавост в прилагането на финансовите инструменти за напред. И сега ми позволете още няколко неща във връзка с другото изследване. Ролята на, регион, на регионите и партньорствата в рамките на кохезионната политика за текущия програмен период. Ако вземем прословутия пети член за партньорството и многостеменото управление, ние пожелахме да, да изследваме реалното участие на регионите в кохезионната политика. Е, получихме отговори от около 40 региона от 16 страни. Тук виждате е, представителното многообразие. Впрочем, тук на картата се вижда и формално отредената отговорност на регионите за кохезионната политика. Установяваме липсата на зависимост обаче между степента на, на децентрализация или регионализация на държавното управление в една или друга страна и, и отговорностите, които носят регионите. В Испания, например, може да се види, че регионите са междинни разпоредители по структурните фондове, въпреки е, е, е, това, че Испанските федерални региони имат далеч повече децентрализирани правомощия, докато в Ирландия с много по-малко правомощия те са били направени първични разпоредители по тези фондове. По-нататък фактическо участие. Повечето региони твърдят, че да, са участвали, обаче има все пак разлика между участие и отговорност. Управление на средствата. И извода, който се налага от изследването е, че това отчасти се дължи на мъглявостта, на, на, на, на, на неяснотата на съответния регламент, въпросния му пети член. А, значи всички изисквания уж са, уж са на лице, обаче от това не следва активно участие на, на регионите. Друго, е, че е, регионите общо взето са компетентни в областите на намеса по кохезионната политика установяваме, че няма каквито и да било сведения за това, че 174 ти член е, води до някакво особено предпочитание на островните. Тук малко трудно се вижда, но това е зависимост между тематичните цели на кохезионната политика и е, правомощията, които са отдадени на регионите. Изводът, който се налага тук е, че дори в е, унитарните централизирани държавни устройства – регионите, поне чисто административно, се свързат с всички тематични цели по кохезионната политика. И пак няколко препоръки, произ... произтекли от това изследване. Според нас, ако този пети член разполагаше с повече зъби, и да се каже, ако беше по-забат, партньорските отношения ще да се изпълнят и с повече съдържание. Е, и според нас един от начините да се гарантира високо качество на партньорските взаимоотношения е да се е, даде повече отговорност, повече възможност е, на Европейската комисия на практика да играе ролята на пазител на кохезионната политика. И най-сетне островните региони, на тях трябва да се обърне особено внимание, тъй като нашето изследване случи, че те са на практика пренебрегвани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Брукс. Моля да приемете извиненията ми. Всеки тук знае, че хич не ме бива да произнасям имена. Непрекъснато си плета езика. Сега да, да проведем нашата дискусия, госпожо Бресо. Имате думата. Tanto ringrazio eh, il vicepresidente e il direttore del eh, CMR per le CRPM. Per... Благодаря на нашите двама докладчици, на нашите двама гости за споделените наблюдения и съображения, посветени на кохезионната политика. Аз мисля, че всичко казано е в значителна степен съзвучие с нашата работа тук, нашите констатации в нашата комисия. И, и, и приносът, прочим, на, на, на конференцията на регионите е значителен, смятам, за по-нататъчната ни дейност. Няколко кратки бележки във връзка с едно от първите неща, на които обърна вниманието ни председателят господин Роси. Кохезионната политика е, има смисъл, значима е за всички региони. Последните данни от 2014 година сочат не само наличието на сериозно несъответствие между най-периферните от една страна и, и най-средишните от друга региони на Европа, а и това, че с много малко изключение по време на разглеждания период е, регионите, и едните и другите, са изпитали сериозно последиците от кризата. Значи инвестиционният потенциал е намалял и кохезионната политика е от значение за абсолютно всички региони, за да запазят те своята конкурентоспособност. понеже всъщност е, става въпрос за отношенията ни с останалата част от света. Как Европа се справя с кризата в сравнение с други части е, от света. И наистина режимът трябва да бъде опростен, за това говорят всички е, органи, местни и други разпореждащи се с европейски средства – И, и се нуждаем от конкретни предложения. От, от хората по места, за да доведем до упростяване на, на уредбата. Има, разбира се, комисии, комитети, кои, които, които работят по, по този въпрос, но, но много добре би било да чуем от, от самите, от хората по места, от практиците, от управителите на, на средствата и да попитам господин Роси. Ние обръщаме е, много внимание на синергийния ефект. Е, значи специално между плана Юнкер за стратегически инвестиции от една страна и, и, и кохезионните средства, обезпечаващи кохезионната политика. Ние сме настоявали средствата по плана Юнкер да въздействат осезаемо положително върху целия Европейски съюз. И както каза и господин Брукс тук, плана Юнкер може да привлече, да мобилизира значително участие на частния сектор – и това участие да се впише в регионалната политика. Ами за, за намеса, когато, когато пазарът не, не действа според очакванията, когато няма достъп до, до частно финансиране. Бих искала да чуя в тази връзка някои примери. Как ще се потърси общ ефект от тази синергия – между регионалните фондове и, и а, фонда за стратегически инвестиции за стимулиране развитието на, на определени сектори, на определени отрасли. Въпросът е важен с оглед на втората фаза от изпълнението на плана Йонкер, която, която настъпва. Конкретно, как, как бих трябвало да, да, да постигнем този общ положителен ефект? Вероятно не са много, наистина, случаите, в които можем да се похвалим с такава синергия. Но, но би трябвало да ги чуем тези, тези примери, за, за да ги ползваме за по-нататъчното оползотворяване на средствата по ЕФСИ. Благодаря. Благодаря ви, господин Яковчик. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да се изкажа и на първо място, разбира се, да поздравя, <laughs> извинявайте, искам да поздравя господин Роси. Той е мой стар приятел, вече сме работили заедно. Това беше, когато и аз бях в Триест, така че много се радвам, че той присъства тук днес. Още в самото начало искам да кажа няколко думи. Нееднократно съм споделял, че а, моето сърце е там, в моя регион, в Истриан. Сега имам честа да бъда европейски депутат, но за мен би било голямо удоволствие да споделя, че съм съгласен с всички, всички а, моменти, които бяха споменати в презентацията на господина Роси. Господин Юнкер не е споменавал регионалната политика, не е споменавал политиката на сближаване. Не мисля, че това е само недоглеждане от негова страна. След 2020 година ние трябва да имаме по-добри регионални фондове, трябва да имаме по-добра политика на сближаване, но не знам дали това ще се случи, защото виждаме промяна в посоката тази политика започва да преминава на един втори план, защото Европейската комисия и Европейският парламент започват да имат различни приоритети. Аз подкрепям напълно казаното от господин Роси. В действителност аз бях член на конференцията на периферните морски райони. Много бих искал и вие да изкажете тази позиция и да я защитите пред вашите правителства, за да може да продължим да следваме тази политика на сближаване. Знам а, принципът на субсидиарност, а, знам а, Лисабонския договор, знам всички тези правни документи и норми, които трябва да се спазват. Още един въпрос. Съгласен съм, че пактът за стабилност не трябва да бъде засяган а, за подробни а, данни. Сега не можем да ги очакваме. Вчера обсъждахме тук тези въпроси с министрите от Испания и от Португалия. Без да се спирам на подробности, искам само да кажа, че беше много интересно да чуя колегите от региона на Баските, а, както и колегите от а, Каталуния. Всички те, членове на АУДЕ, в крайна сметка те казват, че не могат да бъдат обвинявани за лошото управление от страна на а, централната власт. И това е така. Същото го сподели господин Роси в неговото изложение. Но този въпрос тук получава допълнителна значимост. Ето защо Искам да кажа, че ако не можем да финансираме регионалните проекти, то жертви ще бъдат гражданите и ние не трябва да наказваме тези граждани. Това са моите а, думи. Мога да продължа с часове да говоря, но за момента приключвам. Наистина много съм доволен, че господин Роси е тук. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на господин Роси и на господин Брукс за техните изказвания в нашата комисия. Много се радвам, че още веднъж а, говорим а, за положението на регионалните морски райони. Преди една година тук третирахме темата а, за а, островните райони и текстът беше гласуван в парламента през февруари месец. На мен би ми харесало в този текст, ако бяхме включили и позоваване на тези въпроси, които третираме днес. В действителност на, в пленарна зала гласуването активира и мобилизира много хора и днес дебатът продължава и в нашата комисия и на различни международни форуми, различни форуми. Днес има много въпроси, които ни притесняват свързани са и с островните райони, с периферните райони. Сега това трябва да бъде разгледано в рамките на политиката на сближаване. Имаме също така транспортна, туристическа политика, които трябва да бъдат разглеждани в тяхното единство трябва да надхвърлим структурните ограничения, които пречат на развитието на въпросните райони. Защото вижте какво се случва. Политиката на сближаване на а, Реги и на нашата комисия и на, генер... и на а, DG Регио трябва да бъдат насочени към промяна на положението в тези периферни зони. Искам да ви дам два примера. Комисията, Европейската комисия предложи изменения на регламента за държавните помощи. В моя регион, в Сицилия, ние работим по тези въпроси. Вече задействахме консултации с заинтересованите страни, за да видим до каква степен въпросите са съвместими. Провеждаме срещи с летищата, с това какво трябва да бъде разстоянието между две отделни летища има много конкретни условия, много конкретни въпроси, които разглеждаме и тези въпроси понякога представляват пречка, която не може да бъде преодоляна. В регламента за държавните помощи трябва да бъдат включени конкретни условия и изключения, които са свързани с най-отдалечените райони. Мисля, че сега е времето да действаме в тази посока и а, ролята на конференцията за отдалечените морски райони също трябва да работи. Заедно трябва да имаме един единствен глас, когато говорим с Европейската комисия по тези въпроси. Защото наистина пред нас има много възможности. Аз ви дадох примера с транспортните услуги, защото този, този транспорт се отразява най-много върху живота на гражданите, които живеят в въпросните региони. При транспорта в регламента за предоставяне на услуги има три члена, които са свързани с транспортните услуги. Държавата може да определя определени а, авиопътища, които да се използват. Нужни са критерии, които да фигурират в регламента с цел да бъдат идентифицирани по-ясно тези въздушни пътища. Мисля, че в момента комисията а, изготвя насоки за ревизирането на този регламент. Започнати са и обществени консултации по този въпрос. Целта е да може тези членове да бъдат тълкувани във възможно най-широк смисъл и конкретно да бъдат споменати периферните зони и островните райони. Така че в заключение искам да кажа, че наистина е много важно в дефини... в... при дефинирането на програмите да бъдат включени а, регионите, да се направи позоваване на отделните региони, защото периферните региони, ако говорим за селското стопанство, има много по-високи разходи за селското стопанство, например. Там работата изисква много повече усилия, така че е важно този аспект да бъде включен в съответните регламенти и разпоредби. А, трябва да видим по какъв начин ще се справим финансово с този въпрос, защото и DG Regio има ограничени ресурси, нали така? Благодаря. Следващия оратор – благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Роси и господин Брукс за тази обмяна на мнения, която е много добре позиционирано във времето. Това са актуални проблеми в Комисията по а, регионално развитие и също така въпросите, които бяха повдигнати във връзка с, с проучването на финансовите инструменти. Аз мисля, че това ще допринесе за разширяването на доклада на колегата Новаков и споделям анализа, който беше направен, според който средствата, които са натрупани, са се увеличили. Избора на инструменти също така трябва да проистича от терена, от типа проекти, от нас самите. Аз Искам да кажа, че що се отнася за мен и това е позицията на много хора на управляващи позиции, в, позиции във Франция, ние искаме да има яснота в използването на финансовите инструменти с гъвкавост, с взаимодопълняемост, най ваче свързан, инструментите свързани с кохезионните фондове. Също така, изразяваме загриженост за бъдещето на политиката на сближаване. Конференцията по подчерта, че политиката на сближаване се а, отнася и за трети страни в региона, така че някои територии, които страдат от а, системни проблеми, искам да а, обърна внимание и да задам въпроса дали конференцията взима от отношение и към други параметри. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Ванен, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на господин Роса и на господин Брукс за тяхното присъствие днес. За нас ангажимента им към, политика, към регионалната политика е от голямо значение и ние им благодарим на това. Ангажимента на организацията, която а, представляват, проучванията, които ни показваха днес, тяхното позоваване към финансовите инструменти. Всичко е в съзвучие с работата на нашата комисия. Бих искала да кажа, че съм съгласна с много елементите, които бяха споменати днес. Ние се нуждаем от политиката на сближаване не само от гледна точка на економическото, но и от гледна точка на териториалното сближаване. Всички региони трябва да бъдат бъдат включени. Както вече казахте, в някои региони това е единственият начин за публични инвестиции в, по време на криза. Не се нуждаем от преразглеждане надолу на политиката на сближаване. Точно обратното, нуждаем се от една възходяща тенденция – Естествено, трябва да има повече прозрачност, по-малка бюрокрация, борба срещу корупцията, за да може да постигнем наистина една добра политика на сближаване. Друг елемент, който бих искала и е един конкретен въпрос. Госпожа Брезо мисля, че спомена нещо от сорта – в момента се а, акцентира върху инвестиционната политика. За мен това е истинска а, заплаха за а, политиката на сближаване. Защо? Защото могат да бъдат оттеглени средства и те да бъдат пренасочени. Това е свързано с плана Юнкер. Аз мисля, че това може да постави под въпрос политиката на сближаване в нейната цялост. Ето защо въпросът, който задаваме следният. Как виждате тези предизвикателства, имайки предвид промяната на парадигмата? Според вас, какво трябва да се направи, за да може инвестиционната политика, ограниченията и така нататък, всичко, което виждаме и, живявам, и живеем в момента, да функционира без да пречи да бъде солидарно с политиката на сближаване, без да губим в нито един момент солидарността. Господин Зел има думата. Благодаря много, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на двамата оратори за техните презентации. Искам да благодаря и за доклада, с който се запознах за първ път днес. Наистина беше наистина а, много удобно, че аз го прочетох предварително, за да си подготви въпросите. Моето впечатление е, че на практика политиката на сближаване но сега не изпълнява своята решаваща роля. Преди 3 или 4 години Кохезионният фонд беше разглеждан като един от основните стълбове на политиката на Европейския съюз, а сега, както и във вашите изказвания успяхме да разберем, не се счита по същия начин, не му се придава същото значение един от а, стълбовете на политиката на сближаване е трансграничното сътрудничество. Но сега не се говори въобще за този стълб. Аз мисля, че вече беше споменато тук. Финансовите инструменти работят добре. Бих искал да разбера кои държави са били предмет на вашето проучване и кога? Защото от колко време не сме чували какво казват държавите членки за използването на тези инструменти. На мен ми се струва, че финансовите инструменти много често се използват за заплащане на средства от фондовете, като тези пари много често отиват в банките, за да може банките да разполагат с повече капитал, с повече процент, но малките и средни предприятия в повечето случаи не виждат и стотинка от тези пари. И това води до положение, при което финансовите инструменти в много от случаите не се използват ефективно. Така че бих искал да разбера какъв е вашият опит в а, това отношение. Благодаря много. Госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към благодарностите на двамата оратори. Направо ще задам своите въпроси. Първият въпрос. Връзката между пакта за стабилност и а, инвестиционните фондове. Вие казахте, че сте срещу до създаването на твърди връзки между тези отделни инструменти. Днес съществува известна гъвкавост, но най-вече по отношение на FC и плана Юнкер, но няма такава гъвкавост за собствените средства и структурните фондове. Освен това, въпрос свързан с макроусловията. Може би сте съгласни с факта, че е необходимо да се преразгледа член 23 и да се а, и да се говори за премахване на задълженията, на задълженията на страните, които не са следвали препоръките на комисията. Искам да чуя и вашето мнение за такива програми като Хоризонт 2020. Не знам дали разполагате с данни от вашия регион, например, дали вашият регион има намерение да използва тези инструменти. Господин Брукс, към вас. Има ли проучвания за финансовите инструменти, които мислите да подготвите? Тоест, дали ще се прави разграничаване между а, неразвитите региони и най-развитите региони? по отношение на използването на финансовите инструменти в различните типове региони. Благодаря. Much, Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя нашите гости и да им благодаря за изложенията на господин Роси и на господин Брук. Съгласна съм с всичките колеги, че всъщност е, се създава много нови неща в периода до 2020 година. Тематична концентрация, ориентиране към резултатите, по-добра координация с економическите политики, отчитането на регионалните потребности и така нататък. И трябва да работим за по-нататъчното прилагане. Имаме и много инструменти, които все още не се използват подходящо все още финансови инструменти. Много държави, членки, региони се опитват да ги използват, макар че има много ползи от това. Например, миналия път споменахме опростените конструкции, които опростеното строителство, което е добре дошло, не виждаме защо ръководните власти в съответните региони избягват това. Тоест ясно е, че трябва да работим повече по прилагането на всичко, което се предлага. Споменахме принципа на партньорството и факта, че трябва да установим как да ангажираме повече региони, които да участват в, в дефинирането на оперативните а, програми. Какво мислите обаче за идеята в бъдеще да настояваме за бъдещите кохезионни политики, да имаме само регионални, регионални служби във всички държави а, членки, да имаме само регионални а, служби и това да бъде отразено в а, регламента. Господин Боран. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Искам да благодаря на двамата оратори, на двамата докладчици. Мисля, че те потвърдиха това, което до голяма степен знаехме, именно положителните ефекти на кохезионната политика. Ние, ги, ние, ние е, осъзнаваме това. За съжаление, Европейската комисия изглежда не разбира истинската стойност на политиката на сближаване и се опитват да създадат политика, която няма да може да а, изпълни политиката, за която е създадена. Не мога да си представя Европейски съюз без много добре артикулирана кохезионна политика, която да отговаря на потребностите на държавите членки. Както беше казано тук, това са потребности, които излизат отвъд границите на държавите членки. Разбира се, ситуацията, пред която сме изправени днес – се създава от невъзможността на комисията да направи тази кохезионна политика по-видима. И а, това ме води до въпроса ми. Освен а, констатациите, които могат да се направят във връзка с допълнителната придадена стойност, създаване на работна заетост, допълнителна придадена стойност, а, а, в економическата сфера. Ако общественото мнение е знаело, че тази допълнителна полза за региона се дължи на кохезионните политики, защото ние знаем, че имаш че, че се гласуваше за Брексит именно в тези региони, в които са изливани европейски фондове. И именно е, дори в тези региони се гласува срещу Европейския съюз. И мисля, че трябва кохезионната политика да бъде направена по-видима. И а, по време на тези проучвания се опитваме да видим до каква степен а, общественото мнение е запознато с това. Благодаря. Последния въпрос е на господин Ван, Мистел, Ван Нистелрой. Благодаря. Изслушахме на тези много плодотворни обсъждания. Господин Рос, искам да ви запитам. Вие казахте за това да се запазят условностите, специализациите, но да бъде съчетано в бъдеще с по-централизиран подход. Това е нещо като малко като революция защото това е споделено управление с държавите членки или имаме ли възможност да отчетем това, в, например, в един от нашите доклади, доклада на председателката ни, териториалното сближаване и теорията на сътрудничеството да може да бъде отроена или удесеторена. Това е поне нещо ново. Имам и друг въпрос, който е по-общ на базата на това, което беше казано. Това е една от основните теми и един от основните проблеми на този етап в комисията и съм убеден, че след 2-3 години ще се върнем, защото не може да има Европа, която върви в различни страни. И казах на господин Роси, регионите са в центъра, в сърцевината на това развитие, така че не трябва да бъдем толкова отчаяни за работата на Европейската комисия. Те си имат свои любими да, теми. Какво правим с, с фонда? За всеки път то е нещо като а, така, те просто взимат един проект а, и обаче няма никаква хоризонтална връзка между а, проектите, няма хоризонтална връзка с образованието, с програмите, за да може хората да работят, няма връзка с, с жилищното строителство, с инфраструктурата. И всеки път се прави нещо отделно, така че можете ли да коментирате по този въпрос? Започваме да мислим, е, че има и следваща фаза, политиката след 2020 година. Може би трябва да говорим на по-висок глас и политиката която ще изпълняваме през следващите няколко години. Последната ми бележка е доста обща. Можете ли да коментирате факта, че Европейската комисия в момента се нуждае от подкрепа, липсва и плодотворно комуникиране за това, което става. Не трябва ли да се отвори а, кутията и да се прекрати популизма, национализма? Би било, ако добре, ако оратора наговори с гръбка микрофона, ще се чуват по-ясно малките думички. Около 30% от нашите граждани знаят за тези политики. А, половината от населението знае за а, фонда, кой всъщност разбира от банково дело. Гражданите не знаят това и трябва да се види какво ги интересува тя хората. Трябва да бъде малко по-творчески, да инвестираме в колективите. Вие казахте, че ЕФСИ не е а, а, същото като регионалните фондове, но до каква степен трябва ние да различим тези разлики в нашите политики? Как може да направим това? Благодаря. Сега ще дам думата на представители на Европейската комисия, госпожа Андра Панайте. Искате ли да вземете отношение и да реагирате? Благодаря. Добър ден на всички. Искам просто да потвърдя, че си водех бележки, ще информирам колегите, които работят по периода след 2025 година. Аз отговарям за партньорството, разгледахме констатациите и от страна на комисията, що се отнася до прилагането на принципа на партньорство, ние продължаваме много внимателно, много внимателния мониторинг и обсъждане с, а, държавите членки, що се отнася до операцията с партньорите на европейско равнище. Провеждаме структуриран диалог с европейските партньори. Обикновено заседанията са два пъти годишно, обсъждат се теми от общ интерес за трите категории партньори, които са представени в нашата група в съответствие с категориите, дефинирани в член 5 а именно местни регионални власти, економически партньори, социални партньори, гражданско общество. Следващата среща е предвидена в, в за следващата седмица и, е, и е тази среща ще бъде съсредоточена върху стъпките след 2020 година за процесите, които ще доведат по-късно до предложението на комисията за оформяне на политиката за периода след 2020 година. Ние ще внесем своевременно доклада на комисията, за да може да бъде разгледан от вас. Благодаря, господин Роси, господин Брукс. Много въпроси. Готови ли сте да отговорите на тях и кой ще започне? Господин Роси, имате думата. Много благодаря на депутатите, които се изказаха. Бяха повдигнати много уместни въпроси. Аз ще споделя с вас някои пунктове. Беше убедено с много убеждение необходимостта от нова политика на сближаване за периода и след 2020 година. Първото нещо, което трябва да направим е да проверим и да видим а, как действат а, нещата. Това ще бъде първо. Необходимо е много работа, защото трябва да на да свършим нещата правилно и трябва да сме сигурни също така, че условията са подходящи, за да може да постигнем положителни резултати. Също така трябва да работим и по политиката на сближаване. А, също така трябва да си припомним, че трябва да получим информация от вас. Господин Мато каза това и някои други. Така че политиката на сближаване да не проистича от други политики и да ги облагодетелства, защото това ще източи тази политика. Искам да кажа кратко а, в отговор на зададените въпроси, първо трябва да се утвърди кохизионната политика, да разтеглят средства от нея. Трябва да сме осигури съвместно финансиране заедно с пакта за стабилност. Ако не направим това, ще се появят проблеми с разходите в някои райони, при това значителни, което ще спре, е, няма да даде възможност на политиката на сближаване да бъде е, плодотворна. Е, всичко това е обект на въпроси, които задават всички региони в Италия и в Европа. И ако не можем да изразходваме структурните фондове и ако един или повече от регионите е засегнат, защото не може да се, вхлю, да се направят инвестиции, това е една от причините, поради които се сблъскваме с тези проблеми. В моя регион имаме 80 милиона годишно, които отделяме, за да може да се използват в кохезионната политика. Бихме могли да ги стеглим и вместо това да ги инвестираме. Тоест, може да ни накарате да ги инвестираме, вместо да ги държим в банката. Е, би трябвало да ни накарате да ги инвестираме, да ги извадим от пакта за стабилност, защото това наистина ще стимулира инвестициите. Чухме много за забавянията на разходите, това трябва да го направим. Трябва да извадим елемента финансиране от схемата, така че трябва да се направят изчисленията за 7 години, а това е доста. На трето място упростяване. Една от причините, поради това, че има закъснение, е факта, че най-голямото финансиране е свързано с, с процедури, свързани с държавната помощ. Тук се намесва и плана Юнкер ние трябва да сме в състояние да опростим и да направим процеса по-ефективен, което създава доста несигурност за нас, а това е проблем, който беше повдигнат от е, колегата от Катания. Проблема не е само на Сицилия, на цяла Италия, а както и на други региони, включително и морските отдалечени райони. Има една друга е, условност. Очевидно трябва да а, настояваме да няма наказания, които ще бъдат непропорционални, няма да бъдат с добър ефект. Поемам да предам вашите предложения, да ги разгледам, за да може, когато се започнат да се използват структурните фондове да се дават по-скоро бонуси, отколкото да се налагат наказания. Това трябва да направим в много региони, особено в региони, при които има забавяне, трябва да направим връзка между стратегията за 2020 година трябва да е, а, свържем по-добре. Е, и съм убеден е, за това. Това означава, че трябва да се даде на структурните фондове повече конституционна тежест и трябва да се свърже много по-добре с структурните фондове, стратегията 2020 години, нейните цели Очевидно нещата ще бъдат различни в различните региони. Целите и задачите ще се изпълняват по различен начин. И последното нещо, което искам да кажа с няколко а, примери, госпожа Бресо каза това, мисля, че тогава, когато установихме и избрахме няколко мега проекти, а не фрагментирани проекти, може би ще се опитаме, ще можем да свържем финансирането по плана Юнкер, така че да се свържат структурни фондове с плана на Юнкер. Ще ви дам три примера от моя регион. Ние направихме значителни инвестиции в общественото, в държавното управление, е, използвайки структурни фондове. Държавните фондове не са достатъчни, част от е, парите трябва да се вземат на заем, така че трябваше да има а, специална връзка с плана Юнкер. И структурните фондове бяха за подобрения, които искахме да направим. И след, освен връзката с структурните фондове, мисля, че трябва да се намери връзка с финансиране по плана Юнкер, т.е. заеми с намалена лихва Например, по инженерни проекти би било добре да се открият а, процедури, тръжни процедури за финансово инженерство, за да може да се а, използва финансово финансовото инженерство, социалната политика, борбата с бедността, включването, всичко това трябва да бъдат политики, които са свързани с общата стратегия. Някои от примерите са стратегически и регионални, които могат да бъдат финансирани по плана Юнкера, не са свързани чисто и само с регионалната стратегия, но и с частни инвестиции. Накрая искам да отговоря а, във връзка с един друг важен сектор, Хоризонт 2020 година. Имаме опит. А, мога да кажа госпожа Дамато. Едното е Чамбина. Това е интересно едно пристанище, което е претърпяло индустриална криза, получава структурни фондове, един проект свързан с хоризонта 2020 години. Мисля, че способността да се строи във всеки регион ме кара да съм съгласен с значението на, всяка, на всеки регион. Градовете са нещо друго. Ако се поддържат нещата на регионално равнище, основната стратегия е свързана с строителството ако има във всеки регион връзка с структурните фондове и можем да привлечем големи стратегически проекти, които да се съчетае с наличните ресурси, като се използва хоризонта 2020 година, като се използват също така и фондове от плана Юнкер, можем да получим много големи, много добри стратегически проекти с измерими резултати по отношение на европейските фондове. Това не е лесна задача, но това ще бъде по-малко бюрократична задача, ще даде възможност на институциите а, да има по-ефикасна комуникация, какво прави Европа. Тези пет цели с 10 подпроекта отразява нашата гледна точка. Е, това ще бъде съвсем правдоподобно и ще е, постигнем по-ефективни резултати от гледна точка на е, постигането на основните ни цели, а именно растеж. И в заключение бих желала да приветствам господин да поздравя господин Ликович за вашите думи и връщайки се към страстната ви защита на политиката на сближение, вие казвате, че ако не се финансират региони, регионални проекти, тогава ще страдат европейци. А, е, опита показва, че ако имаме отговорност към регионите, е, европейските фондове наистина са важни. И накрая комуникации. Това, за което говорих, е, може би е, ще бъде полезно в средносрочния преглед да се създаде някаква методология, която да бъде задължителна е, заделяне на част от фондовете за тези цели, като тези средства не винаги се изразходват добре. Може би трябва да създадем някакви насоки за комуникация, за това как да се използват е, структурните фондове и кохезионните политики, така че у нези, които ги използват, да се придържат към тях. Е, благодаря. Ще започна с въпроса за връзката между кохезионната политика и е, плана Юнкер. Председателят на конференцията Роси мисля вече даде няколко примера за възможно подобрение на нещата, но отново нека кажем, когато в, е, всъщност в нашата позиция ние критикуваме следното обстоятелство, именно, че Кохезионната политика и Европейския план за стратегически инвестиции се разработват напълно отделно е, един от друг в Европейската комисия и няма равнопоставеност. И начинът по който се популяризира плана Юнкер от една страна и кохезионната политика от друга, сред широката общественост, е, съсредоточава вниманието най-вече на, на проблемите на, на, на изоставанията, на, на бюрократизичността, което разбира се не върши работа. И последно, и парламентът е, е бил ясен в своята позиция по този въпрос, когато е, критикуваме така наречен допълнителен или допъл, допълваш характер на плана Юнкер, всъщност е, ние смятаме, че няма такъв. И наистина, плана и политиката трябва да бъдат интегрирани, е, понеже е, фонда Юнкер, плана Юнкер е просто един план, не, не е цялостна политика. Е, в отговор на въпрос на господин Зела за прилагането на финансовите инструменти, е, по същество съм съгласен с всичко, което казвате. Европейската инвестиционна банка много критично се отнася към прилагането на финансовите инструменти в кохезионната политика. Онова, което аз се постарах да покажа в изложението си, за някои примери за положителен ефект, в края на краищата от ползването на финансови инструменти. Но ако ако се запознаете подробно с самото изследване, надявам се вече имате екземпляри от него, ние е, е, подробно критикуваме начина по който са прилагани финансовите инструменти. Казваме, че те са много полезни. Обаче по някои отделни конкретни тематични цели с оглед спецификата на определени региони, а не общо. Безогледно. Следващия въпрос за успеха успешното прилагане на финансовите инструменти в по-слабо развитите региони. В изследването има данни и за това, но поглеждайки към предходния програмен период, е, аз, данните, с които разполагам пред себе си, са такива. 71,4% от конкурентоспособността е, в регионите по втората цел са постигнали успех, докато само 34% от тогава наричаните конвергентни региони са се отнасяли положително към финансовите инструменти. В изследването има още информация, която наистина иллюстрира това наше мнение. За регионалните оперативни програми. Добре би било да има. Нашата конференция по принцип би, би подкрепила такава идея. Но до някъде провокативно би казал, че първо ще трябва да убедим господин Юнкер и господин Кантайнен, че регионите въобще съществуват. Е, ако това успеем да направим, можем да се замислим и за оперативни програми по региони. Има институционални пречки, е, очевидно е, поради което и ние настояваме е, комисията да зачита принципа на партньорство. Има много и много примери в нашето изследване, които иллюстрират това, че в някои държави членки поне никой не се вслушва в регионите, не им се отдава полагаемото място. И най-сетне по въпроса за запътващите условия, повдигнат от господин Ван Нистелрой. Предварителните, прочим, условия. А ние сме категорични в нашата позиция, позиция на конференцията, так, както следва. А, комисията казва, че трябва да се обвърже европейския семестър с кохезионната политика. Такава връзка вече има. И това са именно предварителните условия. Не е кой знае колко здрава връзката, но е връзка. регионалните власти и въобще държавите членки са длъжни да изпълнят какви ли не задължения, свързани с капиталовложенията и растежа преди да започнат да освояват кохезионни средства а от гледна точка на регионите, случаите на, на най-голям успех във връзка с предварителните условия са нашите стратегии за специализация. Ние преди месец да проведохме конференция по тези въпроси и всички региони заявиха, че това е изключително добър опит нали, за предварителната специализация по региони. Комисията също приема тази идея. Е, тъй като е, нали, регионите могат да се сътрудничат според своята специфика върху някои приоритети, новаторство и така нататък. Е, мисля, че доста време вече говоря. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за експозетата, които направихте. Благодаря ви за отговорите, които ни дадохте. Разговорът беше интересен и полезен, мисля. Надявам се да се видим отново тук в нашата комисия за да споделите своите гледища. Сега, да продължим по-нататък с дневния ред. Следващата точка. Проект на коригираш бюджет номер 4 към общия бюджет за 2016 година. Актуализация на бюджетните кредити. Знаете предисторията на този казус. На 11 октомври 2016 година нашите координатори приеха комисията ни да състави становище под именно този проект коригираш бюджет номер 4. и е, Това е периодична корекция на годишния бюджет от страна на комисията, за да бъдат отразени е, изпълнението на, на, на, на приходи, разходи и ангажименти е, текущо за годината. Водещата комисия за бюджетите прие да преговаря по този е, проект, коригираш бюджет номер 4 със съвета в е, контекста на помирителната процедура по бюджета за 2017 година и резултата да се гласува на 1 декември. При тези обстоятелства нашата комисия няма достатъчно време да състави становище. Ето защо координаторите приеха да приемем проекто становище под формата на писмо от председателя на Комисията за регионално развитие, адресирано до председателя на бюджетната комисия. Проекто писмото ще го намерите папките. Приемате ли процедурата? И писмото приемате. Или някой въобще слушаше ли ме? Отлично писмо казва някой от залата, вероятно господин Ван Нистарой. Благодаря ви, изненадвате ме. Значи все пак някой ме слуша и на всичко отгоре е съгласен с това, което казвам. Благодаря, но посвете ми две, <laughs> две неща. И така, закривам днешното заседание и каня координаторите е, без прекъсване да продължим с заседанието на координаторите при закрити врата. Моля членовете на комисията, които не са координатори, да напуснат залата.